everyone. Добър ден, колеги. Ако обичате, заемете места. Нека да започнем с гласуването. Казаха ми, че а, господин Бушой ще гласува с ръка, дигане на ръка. И когато а, му донесат картата, ще продължи. Колеги, имате ли всички картите за гласуване. Добре. Първа точка. Първа точка от дневния ред. Гласуваме относно проект за резолюция за разрешаване на използването на натриев дихромат съгласно а, регламент 9, 907. Е, гласуваме а, всички а, Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. The second one. Минаваме към второто гласуване. Проекто доклад за проект за регламент за създаване на програма за климатични действия. Лайф, програма Лайф, която заменя регламента от 2013 година. Започваме с идентичните изменения 162-163 за против въздържали се проверка. Начало на електронно гласуване. А. Ah. So the socialists tricked me. They are splitted. Uh, the vote is... Че социалистите са разделени. Добре. Край на гласуването. Приема се. 164 за. Против. Въздържали се. Приема се. 165 за Това отпада, извинявам се, 165 отпада. Сега а, гласуваме компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. 168 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реджи 25 за,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 Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. На 8 страница, на 6 страница отиваме сега. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 198 и 199 за, против, въздържали се, отхвърля се. 201 и Реджи 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 202 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 17. Добре, сега ще проверим електронно 202. Госпожин Бушой, вие получихте вашата карта. Добре. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. Страница 11. Реджи 36 за. Про... 36-то гласуваме за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 244 за. Против. Електронна проверка. Начало на гласуване. 244. 244. The vote is... 244 гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 245 и 247. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 246 за, против, въздържали се, отхвърля се. Рече 37 и 20, 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 249 за, против, въздържали се, отхвърля се. Рече 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 264 за. 264 за, против, въздържали се, отхвърля се. 266 за, против, въздържали се, отхвърля се. 267 за, против, въздържали се, приема се. 268 отпада, 271 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 за, против, въздържали се, приема се. 273 за, против, въздържали се, отхвърля се. 275 за, против, въздържали се, отхвърля се. 274 за, против, въздържали се, отхвърля се. 276 за, против, въздържали се, приема се. 277 за, против, въздържали се. Зелените, подкрепяте ли? Нека да направим електронна проверка, не съм напълно сигурна. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се. Приема се. Страница 18. Гласуваме 285 Агри 26 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 300. Ще направим тогава електронна проверка за 285 и Агри 26. Вот е склозд. Край на гласуването. Отхвърля се. Съжалявам. Съжалявам, колеги. Да, това беше вашето изменение. Аз гласувах в полза. 300. Кой по... Кой е за 300? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 301 и Агри 30 за. Нека да проверим електронно. Начало на гласуването. The vote is closed. на гласуването. Да, същото мнозинство. Разликата е в един глас. 302 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 36 за. Против. Въздържали се. Ще направим проверка по 36-то. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се с един глас повече. Интересно е. Реджи 48 е, за, против. Възражали се, отхвърля се. 303 за, против, въздържали се, приема се. 304 за, против. Ще направим проверка по 304. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се отново с един глас повече. А променя се мнозинството непрекъснато в зависимост от изменението. Интересно. Okay, page 21 now. Сега отиваме на 21 страница. in favor. 326 за. Против. Нека, нека да проверим електронно. Гласуваме.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 346 за, против, въздържали се, отхвърля се. 347 за, против, въздържали се, отхвърля се. 348 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 351 за, против, въздържали се, отхвърля се. 352 за, за. против, ще проверим 352 гласуваме. Uh, e Екаре гласуваха в полза и това ме обърква, а сега гласувате против. Всъщност, гласували сте в полза, така ли? Край на гласуването отхвърля с един глас. Компромис 9 за. Против въздържали се, приема се. 356 за, против, въздържали се, отхвърля се. 357 за, против, въздържали се. Ще направим електронна проверка на 357. Uh, Край на гласуването. Отхвърля се. 358 за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 Въздържали се. Ще направим проверка. Според мен е прието. Обаче не всички си вдигате ръцете. Край на гласуването. Да, приема се. Компромис едно за. Против, въздържали се. Приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се. Приема се. 8 за, против, въздържали се. Ще направим електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3 за. Против въздържали се. Приема се. Компромис 4 за. Против въздържали се. Приема се. 87 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5 за против, въздържали се, приема се. Реди 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. Баче 4 за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против,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 136 за. Против. Въздържали се. Приема съм. Реджи 15 за. 15, е, против. Отхвърля се. 138 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. Отпада следващото. 139 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 13 за, против, въздържали се. Приема се. 156 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 149 за, против, въздържали се. Приема се. Речи 18 за, против, въздържали се. Приема се. 150 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 17 за. Казаха ми, че то отпада, ако 123 се приеме, а то не е прието. Така че гласуваме 17 за, против, въздържали се, приема се. 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. 155 за,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 106 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 161 за, против, въздържали се. Ще направим електронна проверка по 161. Начало на гласуването. Край на гласуването. Както казах, приема се с два гласа в повече. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега окончателно гласуваме електронно. Начало на гласуването. And it is closed. Край на гласуването. Приема се. Thank you. Now we are voting on сега ще гласуваме едно становище във връзка с предложението за Европейски фонд за морско дело и рибарство. Ще има отмяна на регламента от 2014 година. Започваме с изменение 117 за, против, въздържали се, отхвърля се. 118 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, проверка по 6 начало на гласуване. Край на гласуване. Отхвърля се с един глас. 124 за. Против. Въздържали се. Приема се. 119 за. Против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 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 125 за, против, въздържали се, отхвърля се. 126 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. 127 за, против, въздържали се, приема се. 128 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. 131 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за. Да, двете са заедно. Против, въздържали се, приемат се. 134. Още веднъж гласуване по група изменения за против, въздържали се, отхвърлят се. 135. Още веднъж цяла група изменения, група С. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. 137 за, против, въздържали се, приема се. 139 за, против, въздържали се, отхвърля се. 140 за,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 против, въздържали се, проверка. Начало на гласуване. Зелените се въздържат. Край на гласуването. Приема се. 154 за. Против. Въздържали се. Приема се. 155 за против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, проверка. Мисля, че се приема. Не вдигнахте ръка. Край на гласуването. Приема се. С един глас леко объркващо. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 158 за, против, въздържали се, отхвърля се. 159 за, против, въздържали се. Господин Данс, вие как гласувате? За? Социалистите са разделени, значи проверка. 159. Или не сте разделени, само че не сте получили ясни инструкции. Господин Павлучи, Край на гласуването приема се. С един глас. 160 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 161 за против, въздържали се, отхвърля се. 162 за, против, въздържали се. Проверка. Край на гласуването. Приема се. 163. Отпада. 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. 15 и 164 за, против. Не може АЛДЕ да бъдат едновременно и за и против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 165 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 166 за. Против въздържали се, приема се. 16 и 168 заедно. За, против. Проверка. Начало на гласуването. Да вълти за опен. Начало на гласуването. Край на гласуването. Вероятно. Приема се. 169 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 170 за. Против. Въздържали се. Приема се. 171 за. Против. Въздържали се. Приема се. 172 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 173 за. Против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 Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Проверка. Начало на гласуване. Край на гласуването. Е НП са разделени по този въпрос, така ли? Така или че приема се с един глас повече.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 Край на гласуването. Приема се. 184 за. Против. Въздържали се. Приема се. 185 за. Против. Въздържали се. Приема се. 19 за. Против. Каква комбинация е само? Какво да правим? Проверка по 19-то. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Днес сме изключително сложни. Следващото за, против, въздържали се, отхвърля се. 186 за, против, въздържали се, приема се. 187 за, против, въздържали се, зелените се въздържат. Значи проверка. Начало на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 188 за, против, въздържали се, отхвърля се. 190 за, против, въздържали се, отхвърля се. 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 192 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против. Не видях как гласува НП, а те са си сериозна група. Проверка, начало на гласуването. Още един човек трябва да гласува.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 200 за, против, въздържали се, отхвърля се. 201 за, против, въздържали се. Проверка по 201. The vote is open. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 202 за, против, 202. Алда е за, така ли? Приема се. 203 за, против, въздържали се, отхвърля се. 204 за, против, въздържали се, приема се. 205 за, против, въздържали се, отхвърля се. Група изменения номер 2. 206 е първото за, против, въздържали се, приемат се. 207 за, против, въздържали се, отхвърля се. 208 за, против, въздържали се, приема се. 209 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 210 група изменения за, против, въздържали се, отхвърля се. 211 за, против, въздържали се, отхвърля се. 213 в действително за, против, въздържали се, приема се. 215 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 216 за, против, въздържали се, отхвърля се. 217 за, против, въздържали се, отхвърля се. 218 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуване на група изменения, започващи с 219 за, против, въздържали се, приемат се. 224 за, против, въздържали се, отхвърля се. 225 за, против, въздържали се, отхвърля се. 226 за, против, въздържали се, отхвърля се. 227 за, против, въздържали се, приема се. 228 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против,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 Оказах се права за Алде. Гласуваме 70-то. Всички ли гласувах? Много сме. Гласуването приключи. Приема се. 71. За. Против. Въздържали се. Екара. За. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Равен е резултат. 72 за. Против. Въздържали се. Проверка. Екара нищо не показа. Гласуването приключи. Приема се.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 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се. Проверка по 81. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3. За. Против въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се. Проверка по четвърто. Начало на гласуване. Мисля, че се отхвърля. Край на гласуването.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 против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване по целия доклад. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Сега имаме по-кратко гласуване, което е Благодаря, господин Пеха. Гласуваме по проекто становище за всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката. 28 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, се мисля, че се прие, но нека да проверим. Are... Става дума за компромис. Проверяваме гласуването. Край на гласуването. Приема се. И така, 37 за. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, приема се 47 за, против, въздържали се, отхвърля се 49 за, против, въздържали се, приема се 50 за, против, въздържали се. За ли сте? Приема се. 52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 по приемане на изменения за бенчмаркове за ниски въглеродни емисии, бенчмаркове за положително въздействие в областта на въглеродните емисии. Първо изменение. Против, за, против. Нека да проверим първо изменение. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 25 за,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 Блок, включително 58. Добре. Кой е за? Госпожа Пятикайнин. Против? Въздържали се? Приема се. Окей. Um, Изменение 2. За. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 3. За. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 4. За против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, приема се. Е да, но господин Фланеген е тук по средата. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. От 9 до 15. Съгласни ли сте?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 20 за, против, въздържали се, приема се. 21, 22, 23 за, против, въздържали се, приемат се. Електронно гласуване по целия доклад. Моля гласувайте. Yeah. Is... Прекратете гласуването. Приема се. On... Отново гласуваме по доклад, който целият изменения за създаването на програмата за подкрепа на реформите. Here we have Mr. Господин Фланеган е много активен тук. Трябва да ми кажете дали искате е, да гласуваме анблок. И така, 34 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 35 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 36, първа част за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 От 1 до 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 до 16, не. 12 до 15, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване по целия текст. Моля, гласувайте. Vote is closed. And it is adopted. Приема се. Последното гласуване е за тази сесия от гласувания. Гласуваме отново по доклад, целият, който се състои от изменения. Става дума за етикетирането на гуми, имайки предвид горивната ефективност и други съществени параметри. Изменение 28. За. Против. Въздържали се. Приема се. 29 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 30 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 31 за. Против. Проверка по 31. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 32. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 35. За. Против. Въздържали се. Приема се. 35. За. Против. Зелените зали са или са против? Приема се. 36 за против, въздържали се, приема се. Заедно с 37, значи 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се. Не видях добре. Нека да проверим. 39, моля гласувайте. 39. Край на гласуването. Приема се. 40 за. Против. Въздържали се. Приема се. 41 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 42 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 43 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1. За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 генерален директор на СЗО, ще присъства тук. Това ще бъде официална церемония за подписване на Световния план за действия, предложен от СЗО. Става въпрос за общественото здраве. Така, моля ви наистина да присъствате. Ако не дойдете тогава, какво ще ви интересува друго? Така че, моля ви, разчитам на вас. Освен това, в началото на следобедното заседание ще гласуваме, така че добър апетит, колеги!